Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. Започваме работата на нашата комисия. Това е последното заседание на комисията преди вакансията. Току-що приключи заседанието на координаторите. време на заседанието на координаторите се занимахме с е, различни важни въпроси за нашата комисия. Имам предвид решенията върху закона за крайбрежната ивица в Испания – този въпрос ще бъде разглеждан отново по време на следващото заседание на координаторите, за да знаем е, какъв отговор да дадем на различните петиции, свързани с този испански закон. Казах на колегите, че трябва да променим дневния ред на заседанието ни през септември, за да имаме предвид е, времето, с което разполага комисария Ческович. Е, той е готов да дойде да говори пред нашата комисия, поради което се налага промяна в дневния ред на заседанието през септември. petizioni che riguardano la, vicenda eh, di Cipro, la petizione iscritta. Е, след това се спряхме на различни въпроси. 14-та точка. А... 14-та точка от дневния ред. А... Посещение Ауелва и е, ще разгледаме тези различни въпроси днес и ще видим дали е необходимо да се организира дискусия. В последствие трябва да вземем решение и на следващото заседание на комисията да гласуваме. Госпожа Груни и господин Виланд е, съобщиха, че ще отсъстват по лични причини. Няма да могат да участват в работата на комисията днес. Искам да добавя, че госпожа Валеян, е, която е докладчик по проекто бюджета, също отсъства по здравословни причини и я замества колегата Николай. Сега, по десета точка от дневния ред. По искане на колегата Ханкис, разглеждането на тази точка се отлага. По девета точка има сега доклада Палиядели. Има грешка в дневния ред. В момента е, ви се раздават документите. Това са верните документи тези, които в момента се раздават. До Клерк, който е подал петиция, ще има възможност да се изкаже пред комисията. Господин Клайн по 14-та точка от дневния ред също присъства тук. По 19-та точка. Доклад относно мисията за установяване на факти в Хуелва. Докладът ще се приеме в края на сутрешното ни заседание по искане на господин Майер, който е, предложи две изменения, които са прияти от докладчика. Днес е, след обед е, тук много е, вносители на петиции, представители на местни и на национални власти. Когато обсъждаме доклада след посещението ни в е, компании. Е, председателя на регионалния съвет Джумани Романо, с който се срещахме неформално миналия месец, също ще присъства на заседанието и ще предостави допълнителна информация вследствие на изслушванията, които са проведени по време на посещението ни в компании Италия. Това се отнася и за петициите по 17 та и 18 та точка. Това е, което имам да ви кажа. Е, мисля, че можем да приемем дневния ред ще приемем и протоколите от 4 и 31 май и от 1 юни. Ако нямате възражения, е, приемаме, че протоколите са прияти. Е, приемане на протоколите. И мисля, че можем да пристъпим към шеста точка от дневния ред. Е, всъщност е, има се предвид седма точка от дневния ред, становище относно проекто бюджета на Европейския съюз за финансовата 2011 година. Господин Яяр, всъщност сега, постановището за проекта искам да направя устно изменение по това становище. Ние сме изпратили от името на групата предложението за устно изменение. По член 2 от текста предлагаме да се каже установява, че спрямо финансовата година 2009 година е, плюс 5,95 и за 2010 плюс 7,14 година. Увеличението се свежда до скромно 0,67%. Искаме да добавим. Въпреки това, е, по време на периода на економическа и социална криза, Европейския парламент препоръчва на посредниците, на омбудсмана, да сведат до минимум увеличенията за следващите години. Е, както вече казах, текстът вече е бил изпратен и прият от Европейския омбудсман. И поради това ви моля да приемете този текст също. Госпожа Орген. muss mich entschuldigen. Ja, ich habe gerade festgestellt, mir fällt auch der Kaffee heute. Всъщност, извинете, и на мен ми се пие кафе. А, та, а, разходите да се сведат до възможния минимум, а не максимум. То е ясно. Е, искам да кажа, че всъщност това е обида към а, омбудсмена. Естествено, че той ще пести колкото може. Аз не мога да гласувам срещу такова изменение, но, но все пак не е целесъобразно. Аз просто се чувствам неудобно с подобни. Николай. Николай. Благодаря. Мисля, че това изменение е нормално, когато дискутираме управлението на институциите, защото всяка институция а, има отношение. Европейския парламент се удържа разходите си в рамките на бюджета, така че смятам, че не е проблем. Но също така не е ясно пък и какво чак толкова допринася това изменение. Allora possiamo mettere in votazione l'emendamento. Добре, нека да гласуваме вече. Yes, la collega Possible, uh, to... Ако е възможно, аз ще представя доклада от е, името на колежката ми, която си е загубила гласа и не може да присъства днес. Европейския омбудсман продължава да работи също толкова енергично и усърдно, както относно разглеждането на жалби, така и в поддържането си на конструктивни отношения с парламента и другите институции. Той също насърчава всички европейски граждани да поддържат отношения с европейските институции в случай на недобро управление. 2009 година беше много положителна, по-бързо се разглеждат жалбите благодарение и на въведението на нови методи. Сега омбудсмана счита, че бюджета за 2011 година трябва да възлиза на 9 милиона 395 хиляди. Това е, е увеличение от 0,67% в сравнение с миналата година и като сравним с бюджетите, увеличението е съвсем не е голямо, така че ви препоръчвам да го подкрепим. И накрая е, ние оценяваме високо неговата дейност, няма да я представям в подробности, не е това задачата ми. Но считам, че е, искането за средства позволява на омбудсмана да изпълнява адекватно своите задължения и да изпълнява и задачите си. Затова под... препоръчвам да подкрепим доклада и да гласуваме за. E Благодаря на, мис... на госпожа Николай. Извинете сега, че обръщам реда, но давам думата сега на господин Яр, който всъщност поиска думата преди госпожа Николай. Но по някакъв начин не бях готова да му дам думата, така че заповядайте сега. И по отношение на изменението, устното изменение, което бе е, предложено, сега нека да гласуваме. Тези, които са за изменението, моля, гласувайте против. Въздържали се? Приема се изменението. И сега изменение от колегата Бетман, което е чисто техническо, техническа подробност, свързано е с герма... немския текст, ако разбирам правилно. Сега моля за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме за становището с изменението за, против, въздържали се. Приема се. Благодаря. Нека да минем към следващата точка от дневния ред. Това е годишната годишния доклад за 2009 за Европейския омбудсман. Госпожа Неделчева, сега и давам думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да припомня, че всяка година омбудсмада представя доклад относно дейността си. За 2009 година докладът е от огромно значение, тъй като с влизането в сила на новия Лисабонски договор, омбудсмана е избран от Европейския парламент, а не назначен. Тоест, това увеличава значението на Европейския парламент и нашата комисия като такава. Той представи своя доклад на Черси Пузек на 19 април 2010 година, като тук в нашата комисия доклада бе представен на 4 май 2010 година. Трябва да кажа, че доклада е много добре структуриран и дава възможност да се видят какви са жалбите, които са са били представени пред а, омбудсмана. Сега, трябва да кажа, че се установява намаляване на жалбите, получени от омбудсмана от 3000 и 406 през 2008 на 3098 през 2009 година, като през миналата година обработката на жалбите е била в продължение на 13 месеца, в момента е 9 месеца. За това пък мисля, че трябва да разглеждаме ролята на омбудсмана в два аспекта. Първо, гарантиране от страна на институциите на, основните, на основното право на гражданите, т.е. доброто управление. Това е всъщност основната задача на омбудсмана. И тук сме е една, на, в един много важен момент с влизането с сила на Лисабонския договор. Значи днес омбудсмана разполага с правно основание за изпълнение на своята функция и на своите дейности. В Уповавайки се на правното основание, той трябва да бъде е много строг спрямо европейските институции и омбудсмана сега може да посочва случаите на лошо управление и да търси решение, когато всички други методи са изчерпани. В моя доклад се казва, че нашата комисия трябва да бъде е, редовно осведомявана за инициативните разследвания, които се извършват по искане на омбудсмана. Омбудсмана трябва да, да, да, да създаде и да насърчава културата на неговата служба, която не е, е изрично разписана в договора. За това обаче са необходими две неща. Първо, омбудсмана трябва да продължава, както той го прави вече, да търси решение по взаимно съгласие. 56% от жалбите биват разрешени разрешени по взаимно съгласие. И омбудсмана трябва да продължи да насърчава комуникацията и да за да могат гражданите на Европейския съюз да са наясно с правата си и да търсят начини по които тези права да бъдат защитени. Трябва да кажа, че равносметката за 2009 година е положителна. Това е, е, записано в моя доклад, но аз съм направила и някои препоръка. Първо, що се отнася до мрежата на националните европейски омбудсмани, тази мрежа трябва да се развие и тук ви моля да погледнете параграф 21, 22 и 25. тази мрежа ще позволи на националните органи и на Европейския омбудсман да обменят практическа информация и опит. Защото си дадахме сметка, че господин Диамандорус не получава точни статистики за случаите разглеждани и разследвани от националните омбудсмани, а с оглед доброто функциониране на институциите, това е необходимо. Вярно, че се организират семинари, изпращат се циркулярни писма, нюслетри, но мрежата би могла да бъде усъвършенствана чрез създаване на по-тесни връзки между Европейския омбудсман, националните омбудсмани, националните парламенти, като се създаде, да речем, един интернет портал за тази цел. Също така смятам, е, че трябва да се, да се, да се, да се спомене да се споменат е, гражданските инициативи, които ще имат все повече и повече значение за бъдеще и ролята, която ще играе омбудсмана. Е, моля, е, прочетете параграф 16 в моя доклад. Аз съм готова да приема всякакви е, предложения и е, мнения. И искам също така да спомена, че в рамките на прегледа на, на финансовата рамка пред, предлагам да се обмислят обмисля възможност за финансова компенсация при е, забавене разрешаването на спорове и е, защото понякога сроковете са прекалено дълги, неразумни и по този начин, по някакъв начин ще се възвърне доверието на гражданите в институциите. Разбира се, в е, контекста на финансова криза това е малко трудно, но ще спра до тук и ще очаквам вашите критични бележки, мнения и предложения. Готова съм да приема всички предложения. Срока за внасене на изменение е 6, 6 септември. На 29 септември ще гласуваме този доклад тук в комисията. Благодаря ви. Има ли някой, който иска да вземе думата? колегата Аокън. Бих искала просто да благодаря на докладчика. Тя е свършила отлична работа, много професионална работа. Наистина трябва да продължим да, подкреп, да, подкреп, да подкрепяме омбудсмена, защото ни, той е много необходим с цел усъвършенстване на управлението и Знам, че нещата не са решени. Това е една бедка, която непрекъснато продължава. Става дума за достъпа до документи и така нататък. Така че веднъж, веднъж, когато веднъж печелим, сме много доволни, но, но след това нещата отново се влушават. Така че наистина трябва да подкрепяме. Трябва да подкрепяме омбудсмана и аз благодаря за свършената от докладчика работа с колегата Босотил. А, може би първо представителя на комисията и после. Благодаря. Няколко коментара, които много ни харесват в доклада. И е, много ни хареса и устното представяне. Е, факт, е, че се търсят структурните проблеми. Много положително е това. Това е много добър начин да се стига до същината на нещата, а не да се скача от един отделен случай на друг поради някакви отделни жалби. Също така е добре, че се слага акцент на подобрените резултати – и на това, че по-бързо се обработват жалбите. От страна на комисията ние също се опитвахме да подпомогнем тези процеси. И една така приятелски съвет по е, параграф 18, който споменахте, идеята евентуално да има финансови компенсации в случай на много бавно обработване на жалбите. Предлага се да влезе това предложение, може би като изменение на финансовия регламент. Но, за съжаление, регламента за финансовата рамка се отнася до това как се изпълнява и кога бюджета, а не се внася ново съдържание с този регламент. Така че за да се формулират дори да речем пер, перата за закъснели плащания, трябва да си има отделна. Ние направихме директивата за тези закъснели плащания. Така че чисто приятелски съвет, не се надявайте кой знае колко на този текст да влезе в, е, сега в е, новата редакция на регламента за финансовата рамка. Благодаря. Благодаря. Сега колегата Босотил. Ehm, Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да поздравя колежката Неделчева за отличната работа. Презентацията също бе много интересна. Съгласен съм с нея, че Ролята на омбудсмана е и важна, и дава много добри резултати за гражданите. И считам, че е изключително важно нашата комисия да подкрепя безрезервно омбудсман, защото така изпращаме съвсем ясно послание, че жалбите на гражданите се приемат сериозно. Три коментара имам. Първо – Съгласна съм с госпожа Неделчева и госпожа Окен, когато се говори за изпълнението, трябва да се слага акцент именно на този аспект. Но не трябва само да говорим за резултатите. Трябва да следим и как се изпълняват решенията на омбудсмана – защото когато има положително разрешение на жалбите за гражданите, няма никакъв смисъл това да съществува, ако след това не последват съответните решения и действия. Гражданската инициатива, ако мога да коментирам, госпожа Неделчева каза, че омбудсмана трябва да има своята роля – в е, процедурата, която ни дава възможност да приемем или да отхвърлим предложения, от, идващо от гражданите, т.е. Е, процедурата на гражданската инициатива. Смятам, че това е много интересен момент. Но трябва да внимаваме. Е, този въпрос трябва да бъде обсъждан в контекста на общата дискусия за гражданите. Много е интересно да включиме тук и омбудсмана по, в в възможността да се избират съответните дейности за гражданската инициатива. Но също трябва да мислиме и за ролята на нашата комисия. Защо да не е комисията по петициите? тази, която да поеме ролята за а, това, кой да решава дали съответната гражданска инициатива може да бъде прията или не. А, мисля, че няма нужда да формулираме толкова ясно въпроса, преди да сме дискутирали въобще целият въпрос за гражданската инициатива. И трето, Относно финансовите компенсации, когато твърде дълго се забавят обработването на жалбите. Разбирам, че това е много благородна позиция, когато гражданите чакат твърде дълго, би следвало да бъдат компенсирани. Но това трябва да се извърши в контекста на регламента за финансовата рамка. И не следва този текст да фигурира в доклада за омбудсмана. Благодаря, господин Босонаро. Българска колега, е нейният е, рапорт. Now I will е, switch a bit on English about the content of uh, one uh, remark. Една забележка, която потвърждава моето мнение, че роля и компетенциите на омбудсмана е, са много положителни и че ние приветстваме това. И а, е, това, което абсолютно искам да подчертая, е, че е необходимо да има ясна представа, ясна идея за компетенциите на Европейския омбудсман в страните членки. Защото тук Европейския омбудсман е горе-долу известен. А второ, както каза колегата Босотил, твърде рано е да искаме Европейския омбудсман да има право да решава за допустимостта на гражданските инициативи. Просто е рано да предрешаваме тези неща. Тоест да решаваме как точно ще се развие гражданската инициатива, твърде райно. Трябва да консултираме и АВКО, и в е, диалог с е, съвета, и с комисията, да решим по какъв начин ще се изпълнява тази гражданска инициатива и едва тогава вече да формулираме роля за Европейския омбудсман. Но абсолютно приветствам предложенията и съм убеден, че благодарение на нашата група този доклад ще бъде много важен. Ja, nur sehr kurz. Äh, auch von meiner Seite ist ein. Аз е, също намирам, че това е чудесен доклад. Ние се бяхме въздържали да вземем отношение по въпроса за ограничението на разходите. Защо? Защото изхождахме от принципа, че принципите на бюджетното право се прилагат и към тази точка. Чудесно разбирам обаче, че е, в този труден финансов момент е, колегите правят предложения за изменения. Съвсем накратко искам да взема отношение по предложение, което се обсъждаше до сега. Господин Бозотил спомена за него. Службата на омбудсмана трябва да стане нещо като център за решение по гражданските инициативи. В момента ние включваме тази тема в доклада, обаче не може още от сега да решаваме. Мисля, че трябва да решаваме на есен, да не избързваме. Ако обаче решим да побързаме, искам да помислите по две неща. Първо, омбудсмана а, е, трябва да играе някаква роля при граждански инициативи. Е, примерно да речем, при лошо администриране трябва да можеш да се обърнеш към омбудсмана, така че е ясно, че в такъв случай омбудсмана ще бъде включен. Обаче, ако трябва омбудсмана да решава е, дали е допустима дадена жалба или не, е, то тогава означава, че е, той може да, срещу него може да бъде заведено направо дело в съд. Така че трябва да се промени същността на неговите функции. Той не може да замени съдилищата. И заради това смятам, че е по-разумно това да не се включва в доклада за сега. Благодаря ви. Е, благодаря на госпожа Недалчева. Е, искам също така да подчертая, че споделям изцяло това, което колегата Неделчева казва в доклада си, а именно, че е необходимо е, все повече да нараства сътрудничеството с, с Комисията по петициите на Европейския парламент и с Европейския омбудсман. Аз съм напълно съгласна с вас. Споделям и казаното от вас във връзка с Европейската мрежа на омбудсмани. Това е много важна мрежа, която трябва да се укрепва и мисля, че и ние трябва да помислим допълнително по нея. Много често националните омбудсмани не отговарят на европейския омбудсман. И заради това е хубаво да се създаде истинска мрежа, не само мрежа между национални омбудсмани и европейски омбудсман, а мрежа вътре в държавите членки. Мисля, че това значително ще подобри работата на тези две инстанции национални омбудсмани и европейски омбудсман. И е, понеже докладът се обсъжда днес и понеже скоро ще обсъждаме доклада по гражданската инициатива, бих искала да посоча какъв път можем да предвидим за Европейски омбудсман. Госпожо Неделчева, ще ви дам думата за заключителни слова. Президент, благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на колегите, защото винаги е много приятно е, да се проведе богата дискусия с критики и предложения. Аз очаквах, че тези два параграфа ще събудят дискусия. Благодаря ви още веднъж. Естествено, че искам да благодаря това, което казахте за финансовия правилник. Искам да благодаря и на комисията за казаното. Очаквам предложения, за да се уточнят правомощията на омбудсмана. Е, по гражданската инициатива съм съгласен с колегата Саймън Босотил и с останалите колеги. Мисля, че е, на настоящия етап трябва да проявим предпазливост и да не твърдим нищо, но идеята ми беше е, да не губим от погледа си опита на омбудсмана и съответно опита на нашата комисия по петициите по административно право и е, допустимостта на жалбите и на петициите. Аз останах по-скоро вярна на духа и заради това е, така дръзнах да го включа, но явно буквата ми е обегнала и за това ви благодаря предварително за всички предложения. Очаквам да спазите срока за внасене на изменения. Благодаря ви. Благодаря още веднъж на колегата Недалчева. Е, напомням ви, е, че до 6 септември трябва да бъдат направени предложенията за изменения. И докладът ще се гласува на следващото заседание на комисията на 29 или 30 септември. Аз искам да съм сигурна, че ще продължим дискусията, че ще имаме дискусия по предложенията за изменения. Е, е, да, аз е, се опитах да ви кажа, че дневния ред трябваше да претърпи лека промяна, защото комисарят иска да очаква в заседанието на нашата комисия по време на заседанието на координаторите ние се опитахме да предвидим време за обсъждане на измененията. Ще е, изменим дневния ред и може да отложим евентуално гласуването. Защото е, действително трябва да се обсъдят е, задълбочено предложенията за измененията, ако има такива. Така, след това препоръка към Европейската комисия по жалба 676 от 2008 година. Благодаря, госпожо. Ньосъмтел. Малко съм затруднена, не се така не, не се не се чувствам а, много уверена в себе си, тъй като разполагах с много малко време, за да изготвя един доклад по един много особен въпрос. Става дума за едно един доклад на Европейския омбудсман, който ни е, при приканва да вземем отношение по един въпрос, по който комисията е, не, не, не проявява и, е, никаква активност, а става дума за лошо управление. Казвам го, защото колегата Критон Асмис се обърна към е, комисията по въпроса, който е разглеждан от омбудсмана. Трябва да ви призная, че доклада беше много труден. Трудно ми беше да да навлеза в подробностите. Имаше много специфични юридически е, аспекти. През март 2007 година неправителствена организация е поискала от Европейската комисия достъп е, до документи, свързани с е, разговори с социалните партньори. Става дума за разговори, които с, чиято тема е била замърсяване от превозни средства. Комисията е дала достъп до 15 документа на тази организация, но е отказала достъп до 3 документа, които, в които са, са били включени писма, размяна на писма с Порш, Порше, немския производител – Неправителствената организация се обърнала към омбудсмана през 2008 година. Омбудсмана е разгледал е, жалбата и е заключил, че комисията не е в правото си. През октомври 2008 година омбудсмана е написал проекто доклад, е, с е, който е поискал достъп и до останалите документи и е искал да се види какво е също естеството на тези документи. По силата на член 228 комисията е трябвало да отговори в срок от 2 месеца на омбудсмана. Е, в края на януари 2009 година, 3 месеца по-късно, комисията е поискала удължаване на срока и през февруари, март и април 2009 година и на 29 май 2009 и на 29 юни 2009 година, т.е. 9 месеца след започване на процедурата, Комисията е продължавала да иска отлагане. Омбудсмана не е получил никакъв отговор и в началото на юли 2009 година е изпратил писмо до Европейската комисия, с което е поискал е, разяснения защо не е имало отговор. Комисията е е отговорила, че не е в състояние да му изпрати е, отговор с е, подплатен с е, документи и че не може да му предостави е, е, тези документи, тази кореспонденция, тъй като продължава е, размяната на кореспонденция с Порше. По-късно комисията е заявила, че може да даде частичен достъп до е, кореспонденцията и в края на октомври 2009 година комисията е заявила, че е възложила превод на а, част от документацията. Значи комисията е за заявила, че в момента тази кореспонденция се превежда. В края на ноември омбудсмана е поискал най-после отговор и да получи превода. В края на ноември 2009 година новата комисия е, е решила да даде частичен достъп да предостави публичност на тази документация и на кореспонденцията с Порше. На 24 февруари 2010 година омбудсмана все още не е разполагал с, с съответните документи и с точни отговори и за това е подготвил проекто доклад, който трябва да обсъдим днес. И съответно аз изготвих доклад по тази тема през март 2010 година. Новата комисия е предоставила достъп до кореспонденцията. В края на март 2010 година аз и господин Арсенис зададахме писмен въпрос на комисията по повод липсата на прозрачност и е, недостатъчната информация по повод е, въпроса за замърсяването и докъде са стигнали преговорите с Порше. В, немска, в немската преса така се, се писа доста по повод а, това, че комисията не е дала достъп до документацията и накрая комисията ни отговори, но отговора на комисията е наистина е, недопустим. В отговора се състоеше от 18 думи. Аз съм, съм споменавала това и преди. Този, в този отговор няма нищо. Комисията просто преповтаря нашите три въпроса и на, на, на, на, практика въобще не, не, няма, не, не, не отговаря по същество, нищо не, не каза по същество по нашия проблем и на нашето записване. Много странно положение, наистина. Е, в края, в, в края на в края на април аз вече бях натоварена с е, доклада. Комисията не е знаела за това и може, може би за това не е отговорила. След това, през май 2010 година комисията е, ми изпрати втор отговор. Този отговор беше много обширен, подробен. И аз го отдавам на това, че междувременно комисията е разбрала, че съм докладчик по този въпрос и в отговора на комисията се казва, че Комисията не е могла да отговори до 3 месеца на омбудсмана, но с това не е нарушила разпоредбите на член 228. И ще ви прочита всъщност какво казва комисията. Цитирам. Тъй като продължаваше обмен на кореспонденция с Поршеев, и тъй като все още нямахме съгласието на Порше, не можехме да дадем достъп до тези документи, тъй като това беше неправомерно. И, те се, и комисията се позовава на един член, в който се говори за е, е, търговските интереси, поверителност и така нататък. Така че в отговора, изпратен до мен, е, на практика до известна степен комисията не спазва своите ангажименти към останалите институции, тъй като по силата на по разпоредбите по силата на член 225 28 комисията трябва да отговори в срок от 3 месеца, дори и този отговор да не е окончателен и изчерпателен, а комисията трябва да наложи е, срок на Порше, за да може Пор... по силата на регламент 1049. Мисля, че въпреки, че се опитва да е, докаже обратното, комисията на практика е, е, не е спазила ангажиментите си спрямо останалите институции, в случая Европейския омбудсмен и по този начин пречи на правилното функциониране на европейските институции. Начина по който е подходила към въпроса е, на практика подкопава добрите отношения между европейските институции и е, нанася ущърп на е, институцията омбудсмен и на Европейския парламент. Така че ние изискваме от Европейската комисия да признае, че не, неразумните и, прекал... и прекаленото закъс мнение на отговора, а, който е трябвало да бъде изпратен на омбудсмана, на практика затруднява а, е, отношенията с омбудсмана и е, влушава отношенията с неговата служба и че е, комисията за бъдеще ще се опита да подобри тези отношения. Мисля, че Европейския парламент трябва да наложи това становище и да изисква от комисията да спазва този ангажимент. И е, ако комисията не си сътрудничи ефективно с Европейския омбудсман, Европейския парламент може да поиска санкции спрямо комисията, включително и финансови санкции. Целта на този доклад е следния на моето становище, да, да, да запазиме и да престижа на европейските институции, да увеличиме доверието на европейските граждани в европейските институции. Защото ето и дори комисията не може да, е, да казва, че, че няма че град граждани има че гражданите не разбират функционирането на европейските институции и така нататък. Тя, не, тя е до, до, до известна степен виновна за това, защото не спазва ангажиментите си и комисията трябва да, да, е, демонстрира повече уважение към европейския омбудсман. Защото е, крайна в крайна сметка специалните доклади на омбудсмена са най-силното оръжие за защита и гарантиране правата на европейските е, граждани. И за първ път сме, сме свидетели на жалба от страна на омбудсмана от 95-та година насам за е, е, по повод лошо управление. Така че беше един много труден доклад и се надявам, че в бъдеще колегите няма да се сблъскат с подобни проблеми. Благодаря, колега Палядели. Господин Кларк, имате думата. Yes, thank you very well. Благодаря. Дами и господа, бих искал да благодаря на комисията, че ми дава възможност да изкажа мнението на неправителствената организация, която поиска достъпа до тези документи. И искам да добавя към а, думите на докладчика, че това не е изолиран случай. Откакто омбудсмана подаде петиция към парламента, вече още няколко случая нови има, когато комисията отказва достъп до е, документи по искане на неправителствени организации, свързани с околната среда. Е, даже една от неправителствените организации съди комисията по този въпрос в момента. Но да се върна на конкретния случай. Омбудсмана през 2008 е, година октомври прави заключението, че комисията не е била права да откаже достъп до писмото на Порше. И също така препоръчва комисията да предостави достъп до тези три писма в е, тяхната цялост или частично да ги да даде достъп. Но от тогава вече повече от 20 месеца са изминали и комисията не изпълнява напълно препоръките на омбудсмана. Като непрекъснато протака процеса и всъщност нарушава задължението си да си сътрудничи добросъвестно с омбудсмана. Ком- комисията изключително много се труди да запази интереса на Порше е, в вреда на обществения интерес. Нека да ви кажа как точно действа или не действа в този случай комисията. Девет месеца комисията не реагира на а, препоръките на омбудсмана. И едва през юли 2009 година те пишат, че все още е, има нужда да се консултират с Порше дали компанията е съгласна да е, се предостави достъп до документите. И чак в януари 2010 те информират Порше относно намерението си частично да дадат достъп до писмата. Значи комисията казва, че те възнамеряват да консултират Порше и после 6 месеца тази консултация протече. Дават на Порше 10 дена да възразява или евентуално да съди комисията. И после минават 8 седмици и повече, а Порше не реагира. Независимо от това, комисията не прави никакви стъпки, макар че този срок от 10 дни е изтекал, не прави никакви стъпки да предостави документите. И едва когато омбудсман подава петиция пред парламента и е, въпроса се появи с коментари в пресата в Брюксел, тогава комисията реагира бързо и даде достъп до част от писмата, но много съществена част от тези писма са все още остават скрити. Ние считаме, че е, е в е, обществ... интерес на обществото комисията да не продължава да създава впечатление, че крие информацията, която е обменена между Порше и бившия комисар Верхоген. Ми, омбудсмана, заключи, че е, комисията не е права да отказва достъп до, цели, до трите писма и то в тяхната цялост, защото те не се. Е, не дават съображенията си защо искат само частично да оповестят писмата. Според омбудсмана това е случай на лошо управление. И От е, демократична гледна точка най-важният въпрос е защо комисията оценява толкова ниско обществения интерес и поставя толкова на високо интереса на една компания. Почти нелепо е това. Освен това, тя създава много ясно впечатление, включително сред средствата за масова информация, че има какво да се крие, след като не предоставя достъп до писмата на Порше. Считаме, че в този конкретен случай най-добре ще е да има ясна декларация от комисията, от парламента, в който да призове комисията да поставя обществения интерес над търговските интереси на една компания като Порше. Това е също и в интереси на омбудсмана и на обществения интерес като цяло. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. А сега давам думата на представителя на комисията господин Маркес. Euh, Благодаря, госпожо председател. Комисията признава, е, че е, обработването на случая е отне много време Независимо от това обаче искам да подчертая, както каза и докладчика в стъпителното си слово, е, че това е единичен случай, е, който не е представителен за връзките между комисията и омбудсмана. Комисията се отнася много сериозно към препоръките на омбудсмана и даже виждате, че в годишния си отчет омбудсмана е посочил чудесните отношения, които се поддържат и най-вече е, е, значително е съкратен срока за получаване на информация, когато омбудсмана е поискал такава. А, е, сега, единичният случай, за който става въпрос, се дължи на факта, е, че комисията искаше първо да получи съгласието на Порше, преди да отговори на въпроса и да се избегнат излишни стълкновения и, и, и излишни конфликти. Според правилото, което се предвижда в правилника, когато трябва да се предостави информация свързана с трето лице, трябва да се потърси равновесие между обществени интереси и интересите на третото лице. Порше се противопостави на отговора на тези три въпроса на основание на търговския си интерес. И съответно комисията отказа достъп до тази информация. Омбудсмана настоя и написа препоръка и след препоръката отново отново комисията се обърна към Порше. Е, Порше признава, че е, допитването до Порше отне много време, защото Порше е, проточи отговора и препоръката, която току-що беше направена, не е точна. Мисля, че комисията не е чакала 6 месеца преди да се обърне към Порше, так му обратното, веднага се обърна към Порше, но Порше е мълча дълго в края на краищата, и мисля, че това е точно, комисията през септември реши да мине през главата на това мълчание на Порш и написа писмо, с което уведоми, че дава 10 дни на Порше за, в противен случай ще заведе дело. Независимо от това обаче, е, и сега комисията направи последен опит за диалог с Порше, за да се избегне съдебен спор. Е, може би изчака повече време, за да получи отговор. Мисля, че е, тези неколкократни опити доведоха до удължение на срока. Официалното писмо, с което комисията уведомява Порше, е, е от февруари и на 5 март беше прието удължението на срока. Е, писмото и доклада на специалния омбудсман се разминаха и комисията признава, че в дадения случай сроковете бяха прекомерно дълги, но че случаят е единствен, няма да се повтори не междувременно комисията взе мерки, е, е, за да ускори отговорите на жалба от страна на омбудсмана. Е, и проблема, който възниква в дадения случай е, че за първ път омбудсмана препоръчва на комисията да разпространи писмо към трето лице срещу мнението на третото лице. До сега всички запитвания са касаели документи на самата комисия, а не на трето лице. Така че случай, за който говорим, е прецедент. Колкото до отговора на писмения въпрос на докладчика, искам да внеса следното уточнение. Вярно е, че е, първия отговор от името на председателя е препращане към друг парламентарен въпрос, който всъщност не съвпада с въпроса на омбудсмана. И това се дължи на административна грешка. Е, грешка, е, е, която се дължи на факта, че зададения въпрос е бил лошо преведен към английски и лицето, което е обработило искането, е свързано с предишен въпрос. Така че трябва винаги да има точен превод. В впоследствие беше даден допълнителен отговор, в който бяха изяснени всички аспекти на въпроса, повдигнат от, парла... от члена на Европейския парламент. Искам да ви уверя, е, че е, комисията иска да спазва задължението си на откровено сътрудничество с омбудсмана и е взела необходимите мерки за това. Благодаря ви. Grazie a lei. E, Благодаря. Сега давам думата на колегата Хефне. Колеги, не мога да скрия факта, че според мен че подобно е, поведение просто не може да бъде приемено. Има си правила, има регламенти, има директиви и те не са там, за да бъдат нарушавани, а за да бъдат спазвани. Особено от комисията защото комисията трябва да защитава интересите на гражданите. Нали? За това са и регламентите, и директивите, и всичките документи за и между институционално сътрудничество. И изведнъж откриваме, че всъщност тези разпоредби не се спазват, а напротив се подкопават. Случай е много щекотлив, защото става дума и за германски комисар – аз съм от Германия, но ето германски комисар е, общува с германска компания, става дума за защита на околната среда, за е, организации, които се борят за защита на интересите на гражданите по отношение на околната среда и изведнъж се оказва, че има документи, които не се предоставят. Омбудсмана решава, че комисията не е права, че трябва да се предоставят документите, но това не се случва. Сега ни се говори, че е имало грешка в превода и това е извинението. Аз смятам, че е абсолютно неприемливо това. Какви са тези подмятания на писма напред и назад? омбудсмана е свършил достатъчно ясно своята работа и тези обяснения ни се струват напълно налепи. Комисията честно си признава, че в случая нещата не са вървяли както трябва, но искат да ни остават с впечатлението, че това е единичен случай. А не е система в отношенията им с омбудсмана. Но нека да цитирам под точка П от преамбюла на проекта доклада, където се казва, че само в 4 от 24 случая, които са били представени пред Омбусмана 2009 година за достъп до документи, не са били спазени. Но защо, нали, комисията е там да запази интересите на гражданите? И омбудсмана също, след като той има определени решения, защо администрацията да има възможност да отказва или да протака срокове, да не дава никакви об... обяснения защо това е така? Един срок се пуска, следващия срок се отлага. Защо изобщо тогава си правиме закони и разпоредби? Абсолютно смятам, че това е неприемливо поведение. Може би случая е единичен по своята тежест, но въпроса за проблемите с достъп документи в никакъв случай не е единичен. Това се случва непрекъснато и смятам, че в договорите този въпрос се третира съвсем ясно. Благодаря много на госпожа Паведели и отличен доклад. Е, представя тя много така точно представи нещата и в комисията. Искам да подкрепим нейния доклад. И ако мога да направя един е, коментар а, е, по точка и латинско, където се коментира, че на базата на проверката омбудсмана е решил, че отказа на комисията да предостави документи не е правилен и че комисията нарушава задълженията си за сътрудничество с омбудсмана. Един индустриал... Е, проблеми с достъп до документи е, в индустриален проект в Тенерифе. Казах, че от 22 случая само 4 са имали сериозни проблеми, но смятам, че парламента сега трябва да покаже, че той има своята сила, трябва да действа именно по този начин ние ще покажем, че имаме възможност да санкционираме. Вече ние не сме безпомощен тигър от хартия, а можем да си покажем зъбите и да искаме санкции където може. Благодаря, господин Хефнер. Преди да дам думата на колегите, нека да помоля сега хората в залата да имат предвид, че имаме много доклади, а сме на път да стане 11.30. Първа забележка. Тук в момента не коментираме теории, абстрактни факти, а едно нарушение на европейските договори, европейските разпоредби, които се приемат, от, които трябва да бъдат спазвани от комисията. Не от кой де. Второ, Порше няма никакво отношение към Европейския договор. Поне аз така мисля. Може би бъркам, но смятам, че няма нищо общо Порше с договор. Та, считам, че Европейската комисия трябваше да каже, да дойде при нас с произведенията на Кавка и ЮНЕСКО при нас, защото ни говори тук за някакви фикции. И Трето, можем ли да приемам, че една тър... компания, мултинационалния, ще има толкова много влияние върху Европейската комисия, че комисията е готова да наруши Европейския договор и да нарушава институционалните си взаимоотношения с омбудсмана. Това е много важно да чуем този отговор, защото не става дума за, само за конкретния случай, а за много други проблеми, които ще се появят. Примерно, риска да се нарушава природата, когато се правят сундажи в открито море, да речем. Можем ли да очакваме, че е, комисията ще действа по същия начин, както с Порше? Да видим. И заключението. Ако а, тайните на комисията с, трябва да останат скрити за омбудсмана, тогава е пълна иллюзия факта, че един обикновенски, е, обикновен европейски гражданин, извинете, може да има достъп до документи и да се възползва от принципа за прозрачност, който налага комисията. Това отново е основен въпрос, а не само един коментар тук от депутатите. И между другото, е, грешния превод не е, е направен от някаква частна компания, а от преводачите на комисията. Това е шокиращо. Аз се опитвам да се сдържа тук, но как можем да е, приемаме, че доклада е грешно преведен. И комисията спокойно се появява тук да ни каже, ух, извинявайте, сбъркахме, май, ама чакайте, това не е Бритни Спирс, ние тук какви сме? Не можем да приемаме такива неща. И последно – кой е виновен? Кой отговаря? От толкова години се нарушават европейските договори и разпоредбите. Няма прозрачност. Дайте ни едно име. Има ли едно име? И сега, пак, ако трябва да се шегуваме, няма да пеем песните на Аба, но все пак, кажете ми, дайте ни едно име. Кой е отговорен за това лошо администриране. Това е съвсем очевиден случай на лошо администриране. Дайте ни едно име, което евентуално ние да представим и на съда. Не е да си говорим тук теории. Иначе Европейската комисия може да си играе с парламента, както си играхте в случая с SWIFT. Парламента в края на кращата излиза, че трябва да защитава правата на гражданите, а това не правят комисията и съвета. Сега, след Лисабонския договор, трябва да се съобразявате каква е ролята на парламента. Не да стоите тук само като наблюдатели. Благодаря и извинявайте, че твърде много говорих. Мие комплименти ал колега Босина. Искам да благодаря на колегата Босинари и да го поздравя за тази широка музикална култура, която има и давам думата на колегата Яр. Перфекто. Бе, бе, беше чудесно вашето изказване, колегата Яр. Благодаря, гос, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика за яснотата, която внася в този доклад. Тя е права и всички други. Направеното наистина е недоспустимо. Става дума за прозрачност и за достъп до документи. Някои неща обаче не ми станаха ясни. Какво в крайна, в крайна сметка е постигнала комисията с, с това, че е отказала достъп? дали е по този начин е съдействала за защита на интереса на широката общественост? Не, не вярвам. Сега, нещата ясни ли са? Дали сега изискваме достатъчно от а, е, комисията? Дали а, е, сега вече тя ще, ще, ще, ще продължи да действа както трябва. Става, става дума за, една, а, за едно немско предприятие. Едно немско предприятие, когато му се изпрати писмо, то а, а, трябва да отговори в срок от 4 седмици и това въжи за всички немски предприятия. Така че бих искал от тук нататъка доклада да задейства нещата, да задейства механизма. Европейския парламент да бъде подеен, да сезираме а, председателя на парламента. Сега не става дума за един единствен случай. Има и други, и ще има и други случаи, защото в, в крайна сметка а, закона си е закон. Закона е нещо трудно за спазване, но закона си е закон и трябва да бъде спазен. Така че мисля, че нашата а, реакция трябва да бъде много твърда, ясна и недвусмислена. И е, мисля, че трябва да, да преминеме наистина към решение на нещата и да се задействаме е, докладчик. Не, не са ни го казали. Мога ли да взема думата? Благодаря ви първо бих искала да поздравя на госпожа Палядели за този доклад. Аз съм докладчик в сянка на НЕП и трябва да кажа, че няма никакви различия в гледните точки на различните политически групи. Наистина аз съм много загрижена от, от това, че липсва сътрудничество между омбудсмена и Европейската комисия. По силата на регламент 1049 е на неправителствена организация е искала че поискала достъп до документи. Комисията е отказала достъп до тези документи с а, с а, документ, че ако даде достъп до тези документи, ще се нарушат поверителността на търговската тайна. След това комисията поиска на 6 пъти продължение на срока, казвайки, че не може да даде отговор защото продължават разговорите с трета страна, в случая Порше. Омбудсмана поиска е поискал копие от писмото през ноември 2009 година. Заедно с госпожа Неделчева и господа Грюни ни обсъдихме въпроса с господин Диамандурус и той все още не е получил е, копие от е, нотификацията, която е изпратена на Порш. Мятам, че това е наистина недопустимо. Комисията не е длъжна по силата на регламента, който цитира 1049, да иска съгласието на трета страна. Комисията трябва да прилага правилата и да спазва сроковете. В е, заключение искам да кажа, че 15 месеца са били нужни на комисията, за да отговори и да раз, разгледа тези документи и въпреки всичко тя все още не е дала а, е, задоволителен отговор на, ом, на ом, омбудсмана. Това е един много красноречив припер на лошо управление. Препоръчваме за бъдеще да се направи всичко възможно за подобряване на отношенията с омбудсмана. Благодаря, колега Басе. Yes. Discuss... Uh, а, аз сега е, няма да обсъждам жалбата. Искам само да добавя нещо е, във връзка с е, същността на случая. Аз ще се огранича само с а, начина по който комисията е третирала случая и ще се придържам строго към това. И а, затова ви пр- предлагам по този доклад да поискаме от Европейската комисия да признае, е, че подобни срокове не трябва да се повтарят и да се посочи, че в момента трябва нещо да се направи, да се намали бюджета, той да бъде остатъчен. Сега искам да кажа е, няколко думи на представители на комисията. Аз приемам това само като извинение, обаче няма нищо по същността на петицията. Аз знам, че вие не сте лично отговорен за това, което се е случило, но мисля, че в края на краищата комисията сама по себе си не само, че унижава Европейския парламент и Европейския омбудсмен, но се и самоунижава. Ако комисията не може да настоява за определен краен срок, дадено частно дружество да отговори на ключов въпрос, като например достъпа или отговор на нейни писма, аз мисля, че комисията е унижавана. Комисията се самоунижава. Надявам се е, да се стигне до резолюция и е,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 е un аргумент. Да, да, браво, ръкопляскания, ръкопляскания в комисията. Комисионе, анке кон термине джан. Да, харесва ми това. Мисля, че срокът е същия, както за предходния документ. До 6 септември е срока за внасене на предложения за изменения. И ще видим как ще си организираме времето, за да имаме време за обсъждане обсъждане на предложенията за изменения. Сега е, за десета точка казахме, че е, колегата поиска да се отложи разискването на десета точка и затова сега пристъпваме към 11 точка. Становище относно контрола върху прилагане на правото на Европейския съюз и аз съм докладчик. Е, кратко да ви запозная за какво става въпрос. Става въпрос за годишния доклад на комисията по контрола върху прилагането на е, общностното право. Всяка година нашата комисия е сезирана за становище. Е, тези година нещата протекоха е, по-различно е, отрасъл по отрасъл. Е, като приложение ще видите е, ли, списъка на всички отрасли, на всички области. В този списък се установяват тежки липси от страна на комисията във връзка с работата на нашата комисия по петиции. Цитират се определени случаи, Equitable Life, например, случаи, е, където приносът ни е бил съществен – но е, комисията не споменава за това. Няма минимален е, знак за внимание към нашата работа. Е, в доклада има общ увод, увод е ограничен, който обаче има своето значение. Има просто едно обяснение на ролята на процедурите по нарушение – и ролята на комисията е, при контрола върху прилагането на общностното право. В е, това въведение комисията смята, че е, процедурите за санкции са от същностно значение за прилагането на общностното право и с удовлетворение подчертава различните видове процедури е, успеха при съкръщаването на сроковете и е, положителното отражение на процедурите по санкции, е, благодарение на което се намалява броя на неправилно приложеното в националното право общностно право. В последствие Е, има достатъчна оценка на процедурите на комисията, но както тя самата подчертава, не винаги се стига до процедура по е, санкции. Много често е, комисията по петициите задава въпроси свързани с неприлагане на общностно право или свързани с неправилно прилагане на общностно право, дори в случаите, е, при които комисията е, не е, е предвидила санкции. Демократичната роля на комисията по петициите не се очита достатъчно. Активното участие на гражданите позволява постоянен контрол върху прилагането на общностното право ако комисията по петициите заслужава или получава допълнително внимание от страна на комисията, ние смятаме, че можем да изиграем и роля по предотвратяване на някои случаи. Можем е, да се намесваме по-бързо, за да се предотвратят определени нарушения. Комисията разполага с е, инструментариум, например, възможности за проучвания, може да сезира и местни и национални власти да им задава въпроси. Възможно е процедурата да се е, съкрати, за да се намалят сроковете за официална информация. Е, но всичко това се вписва в е, широката рамка на проверка за възможностите за вписване в националното право на общностното право. Това ще, ще да бъде много полезно, ако се прилагаше. Е, е, до сега комисията е, е проявила много широки възгледи спрямо комисията по петициите. Мисля, че този документ отново доказва това. Така че се налагат промени. Положението трябва да се подобри. И аз приканвам комисията да преразгледа позицията си да признае ролята на нашата комисия по петициите, която контролира и проверява прилагането на правото на Европейския съюз, защото е, се разиграва участието на Европейския парламент. Това се отнася и за веб страницата, и за е, гишето, където ще се подава информация. Комисията от доста време съобщи, че ще отваря такова гише. Е, така или иначе, то все още не съществува. Комисията по петициите е, е управомощена да упражнява контрол върху конкретни случаи. Е, това право и правомощие се разиграва и това право е обект и на петиции от страна на граждани. Нямам какво да добавя. Очаквам предложенията на колегите. Първо давам думата на господин Стодли, представители на комисията. Uh, Благодаря много, госпожо председател. Първо бих искал да кажа, че това е и целта на нашето становище да предоставяме полезна информация на а, парламента и за това ще работиме все повече и повече ще правим всичко възможно, за да ви предоставяме информацията, която ви е необходима за някои специфични петиции, свързани с нарушения. В момента да обработваме тук годишния доклад и аз работя с други колеги, за да може следващия път наистина да ви предоставим необходимата информация. Е, целта е да имаме един по-добър диалог правата на европейските граждани. Това ще бъде от полза за всички. Има и нова, нова рамка, която дава, създава едни много добри условия за обмен между комисията и, Европейския парламент и по този начин вие ще получавате информация, навременна информация за процедурите по нарушенията. Що се отнася до пилотния проект, бих искал да кажа, че комисията прави оценка на всички е, на развитието в отдолните държави членки и информира гражданите за резултатите. И както е казано в нашия доклад, повече от 40 процедури е, за нарушения бяха предприеха и ние, след, след, ние следиме отблизо пряко резултатите от това, като целта е а, да, да знаят гражданите какво е нашето становище по тези случаи. Вие Казахте, че има, може би, някаква липса, някакви пропуски на кореспонденция. И в момента 10 до, 25 жалби не са попаднали в пилотния проект. Тъй като не е била необходима обратна връзка и с, с това се, с това се обес, обес, обясняват разликите в цифрите. И на последно място казах, че ние обръщаме е, специално внимание на закъсненията в транспонирането на директиви включително и на неправилното предложение, но а, закъсняването в транспонирането е просто въпрос на лоша организация и кое нещата, тези, това може да се подобри, ако се вземат необходимите мерки. Благодаря ви. Колегата Алкън. Бих искал само да ви благодаря за свършената работа. Трябва да видиме дали можем да, да добавиме така по-важни случаи или по-важни петиции да бъдат включени. Не. Това е и още веднъж искам да, да благодаря и да кажа, че ако можем да добавиме някои, някои петиции, ще бъде добре. Други. Разбира се, има все още възможност да се да се направят а, допълнителни изменения. Както каза госпожа Окен, може да се включат и други петиции. Благодаря на комисията за отговора. А, е, отговорът всъщност е по-скоро обещание, отколкото отговор и се надяваме, че това обещание ще е, стане действително. И сега минаваме към следващата точка от дневния ред становище относно предложение за регламент относно гражданската инициатива и давам думата на докладчика госпожа Даяна Уолис. Госпожа Уолис, с вас ли да почнем? Uh, Благодаря. Благодаря, господин Хефнер. И аз се споразумяхме, че аз ще започна. Uh, Първа с представянето на становището, което колегите трябва да са получили. Ако мога да кажа, че бидейки двама докладчици, ние работихме много успешно. Благодарим на подкрепата, която получихме от секретарията. Също работихме в тясно сътрудничество с двамата докладчици от Комисията по конституционни въпроси, господин Ламадър и госпожа Гормай. Ще се върна на тази тема отново след малко. От гледна точка на нашата комисия, начинът по който подходихме към темата е, надявам се, следвайки е, идеята, че този инструмент за гражданска инициатива е много важен и трябва да бъде открит, достъпен и възможно най-лесен за ползване от граждани. Ние считаме, че това трябва да е инструмент, който да бъде лесно достъпен, но да има и своята тежест – и да стига и дал... много по-далеч от всичко, което сме правили до сега, за да дадем възможност на гражданите да имат отношение е, към е, политическия дневен ред на, на е, политическата програма на европейско ниво. Това е първо. По този начин се опитахме да подходим. Второ, опитахме се да отчетем също огромният опит на нашата комисия както на опита на своите членове, така и опита на секретарията на комисията. Защото ние сме се занимавали с много различни е, процедури и теми и чисто административно има някои общи черти и се надяваме, че тези общи белези на чисто техническо ниво – могат да подсилят подхода на комисията, когато става дума за решаване, примерно за това дали определена гражданска инициатива ще бъде допусната да действа. Нека сега да говоря конкретно за процеса. Става дума за едно законодателно досие, което за нас не е много характерна дейност. В момента минава първо четене, ще се стигне до второ, вероятно и до помирителна процедура. Така че е много важно парламента да използва всички свои козове. Но не трябва също да забравяме, че този инструмент по силата на Лисабонския договор е от огромна важност за нашите граждани. Така че, ако можем бързо да свършим на първо четене, това ще е добре но не бива да компрометираме нашата възможност да получим възможно най-добрия вариант в интерес на нашите граждани. В момента се изготвя доклад и в Комисията по конституционалните въпроси. Надявам се, че ние, четиримата докладчици, ще можем да представим почти един общ доклад. Вчера дискутирахме и мога да кажа, че в резултат от тези дискусии съм доста оптимистична, че това може да бъде направено. През е, есента, когато вече изготвяме окончателно текста и текста мине през комисиите, тогава на базата на този доклад могат да започнат е, тристранните преговори с съвета и комисията. Тоест, едва когато комисиите вече са дали своето мнение за текст. И нека сега да коментирам основните елементи, които от наша гледна точка с господин Хефнер сме, е, смятаме, че трябва да подлежат на дискусия. Комисията е изготвила предложение, съвета е работил по него, в Комисията по конституционни въпроси е, се работи също. И според мен първият нов елемент, кой, който ние се опитваме да въведем, е, че за разлика от досега, тези, които представят една гражданска инициатива. До този момент трябваше много подписи да се съберат. Сега предлагаме да се съберат до 3... Е, до сега се събираха до 3000 подписа преди комисията да провери дали може да допусне това предложение или не. Това беше много тежка процедура и ние считаме, че е много по-добре да се решава дали инициативата е приемлива, още когато тя се регистрира. Затова предлагаме, за да е ясно, че, че става дума за сериозна инициатива, за инициатива на европейско ниво, при регистрирането да присъстват поддръжници на тази инициатива представители на различни страни членки. Тоест, да има някакво взаимодействие между определена група хора на паневропейско ниво, така да кажем, при подаването на предложения за инициатива а не просто някой да седне на закуска с чаша кафе, да пусне интернет и да реши, че започва гражданска инициатива. Инициативата трябва да бъде дискутирана сериозно с други хора, с хора, представители на други е, страни членки. Но да има изискване да се събират толкова огромен брой подписи преди да се разгледа въпроса допустима ли е тази инициатива или не, според мен това не е реалистично, представлява много голямо препятствие. Ние също считаме в, тази, в този смисъл, на базата на нашия опит тук, комисията и секретарята, ние имаме опит в това да преценяваме допустими ли са искания или не и съвсем ефективно, без да бъдем заливани от безброй инициативи. Тоест не смятам, че и комисията ще има този проблем и че няма да че ще има проблем да мине през тази проверка за допустимост на исканията. И е, тази проверка за допустимост трябва да бъде пределно проста, т.е. дали се придържа инициативата към съответната форма и съдържание, дали е в е, интерес на Европейския съюз и е, придържа ли се към Европейската конвенция за човешки права. Това е съвсем прости елементарни неща. Толкова с допустимостта. Тоест, опитваме се да е, направим нещата доста по-прости и това е разликата. Другото доста по-радикално и просто нещо, което предлагаме, отново на базата на опита на нашата комисия, е въпроса за това кой може да е, преподпише тези граждански инициативи. И Смятаме, е, предложението е да са гражданите, които могат да участват в европейски е, избори. Но ние смятаме просто да кажем, че всеки, който живее в Европа, има право да след като се формулира въпрос, че всеки, който живее в Европа, може да подаде петиция в Европейския парламент, защо да не може всеки да започне и гражданска инициатива? Според нас това е логично. Също така не следва да има бариери и препятствия по отношение на възрастта. Младите хора в края на кращата са тези, които най- се интересуват от бъдещето на Европа. Сега едва ли от детските градини ще получаваме предложения за инициативи, но може би от млади хора от 16 години нагоре можем да получаваме предложения. Затова нека да не слагаме ограничения, за да, ако искаме да има успех, да, да направиме пределно до, достъпна. Това е предложение, което някои колеги считат за твърде радикално, но ние смятаме, че просто трябва да се, да сме предално открити, да, да създаваме ангажимент е, на хората към Европа. И ако можем да направим това, нека да е така. После, искаме да има една много проста методология по отношение на подписите. Име, адрес и толкова. Не Нямаме желание хората да трябва да си дават данни, лични данни. Може би аз съм предубедена, защото ние нямаме е, кар, лични карти. Така че, според мен, просто трябва да е много проста процедура. Знаем, че в много страни членки е, ще има именно такова желание, а ще има и страни членки, където ще искат да се проверяват подписи. Ние смятаме, че процедурата трябва да е проста. Сега дали това ще мине през процеса на одобряване на законодателен текст, не знам, но нашата комисия трябва да сложи акцент върху това нещата да бъдат пределно прости, а да видим дали страните членки ще са съгласни с това. И последно, може би, където ние имаме така много важно становище, отново на базата на нашия опит, ако хората са си направили труда да проведат кампания, да е, получат 1 милион подписи. Това означава, че и отговора на тяхното искане трябва да е сериозен. И според нас е, този отговор трябва поне като начало да се изрази в едно публично шване. Така че хората, които започват инициативата, да могат да обсъдят е, идеята си с комисията. Значи публично изслушване, за да покажем, че приемаме нещата сериозно. И след това вече да си има съответните допълнителни писмени отговори. Също така е много важният въпрос как е, нашия парламент и съответно нашата комисия да бъдат включени в този процес. Според мен е трудно да се каже, че парламента трябва винаги официално да бъде ангажиран. Може да има инициативи, да се предложат инициативи, а, с които парламента да не е съгласен тогава. Той може би няма да иска да бъде ангажиран или може би иска да може да каже, че не иска да бъде ангажиран. Така че, нека ние да можем да решаваме, когато нещо се подаде като предложение за законодателство, ние вече ще коментираме. Но до момента, в който се събират подписи, нека да има в правилника на парламента възможността парламента да застане зад някоя инициатива, да проведе, да речем, изслушване по време на събирането на подписите, но да имаме възможност също да проведем и наше вътрешно изслушване с другите две институции, след като са събрани подписите и да решим ние като парламент да излезем с наш собствен доклад или резолюция, с която да искаме да се даде предложение законодателен текст на базата на тази инициатива. Така че парламента трябва да запазва всичките свои варианти за действие и мисля, че трябва да обясним този въпрос в един меморандум към доклада. Но дали трябва нещо да се предвижда изрично в законодателния текст, смятаме, че по-скоро това не е необходимо. Това са основните елементи на тази база. Работихме и мога отговорно да кажа, че когато се срещнахме с двамата докладчици от Комисията по конституционни въпроси вчера, стана ясно, че консенсус се постига на едно доста високо ниво и вече започна работата по изготвяне на документа, който ще отрази именно този момент. Към есента ще стане това. Междувременно ще организираме на 30 септември заседание общо с Комисията по конституционни въпроси е едно обсъждане, е, което ще ангажира и националните парламенти. И тук се появява един въпрос, който искам да изтъкна също. Необходимостта за добра информация, за съвети към гражданите, как те могат да започнат една гражданска инициатива. Комисията на сайта си и в своите представителства в страните членки може да предоставя такава информация. Парламента в своите представителства в страните членки също има възможност, мисля, че господин Хефнер ще поясни също, да има и едно независим орган, който да оказва подкрепа в това отношение, но във всички случаи ние трябва да оказваме така насърчаване на подобни инициативи. Това са основните елементи на нашия документ и отношението към процеса ни. Много сме развълнувани и очакваме с голямо нетърпение тази нова възможност за европейските граждани. Considerata la ristrettezza dei tempi, il numero dei colleghi... Да, е, напомням ви, че разполагаме с малко време. Много колеги поискаха думата. Госпожа Уорис е, направи много пълно изложение. Е, знам, че е, всички докладчици и съ-докладчици работят в пълна хармония. Може би господин Хефнер трябва да се изкаже в заключение, да чуем първо въпросите на колегите и след това вие ще им отговорите. Е, вие нямате ли, възразявате ли госпожа Уолис, да направи въведението, а вие да направите заключението. Има много точки в дневния ред, много желаящи има да взема думата. Да, е, господин Хофнер, точно това исках да ви е, помоля. Искам първо да чуя колегите и после ще се изкажа. Ние изготвихме изцяло е, съвместно доклада и каквото каза госпожа Лолис е пълно, нямам какво да добавя. Сега, Давам думата на представители на комисията. Благодаря ви. Ние сме тук също за да слушаме дискусията и искам е, от все сърце да благодаря на двете двамата докладчица от тази съвета. Това е, съвпада с е, документа, който вече достатъчно беше обсъждан и дава широка перспектива за дискусията по различни въпроси, ние знаем, че има много точки, които отиват е, далеч от комисията на, позицията на комисията и, на, и заключенията на съвета но това е, подлежи на допълнително обсъждане. Много се радвам, че можах да присъствам днес. А сега давам думата на депутат Волеса. А, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря от сърце и на докладчика за първоначалния документ, не който засяга много аспекти на организацията и уточнява критериите за допустимост на гражданска инициатива. Собствено име, фамилно име и адрес. Това би трябвало да бъде достатъчно, за да се знае, че лицето съществува, не е необходимо да подписва по два пъти. Колкото до документа за самоличност, докладчика от Комисията по конституционни въпроси не засяга това. Мисля, че това просто е а, обстоятелство, което може да направи инициативата още по-широка за гражданите. Колкото до личните данни, номер на лична карта, мисля, че това по-скоро ще откаже гражданите и те няма да подпишат е, дадената инициатива. После, е, длъжностното лице, което изисква е, данните от документа за самоличност да се посочат, подценява това, че хората ще се откажат, защото много хора не си носят постоянно личната карта и съответно няма да могат да се събират подписи на обществени места. Подобно изискване би противоречало на препоръките на европейския ревизор, проверител на данните, който твърди, че когато са на лице други данни може да не се изисква от гражданите, които са подели инициативата, да посочат номера на личната си карта. Така че е, проверителя препоръчва да не се изисква вписване на номер на документ за самоличност. Затова предлагам е, това да се зачеркне, а освен това да се обсъди допълнително какъв да бъде обхвата на инициативата, каква да бъде ролята на европейските институции е, през цялата процедура, защото тази роля още не е уточнена. Освен това, е, смятам, че не бива да забравяме, е, че не става въпрос за петиция. Не става въпрос за петиция, подписана от впечатляващ брой граждани. Става въпрос е, е, за нещо, което е обновяващо, т.е. Е, да се породят инициативи в европейското общество, това да бъдат социални и граждански инициативи, които да увеличат участието на гражданите и да се подобри връзката между Европейския съюз и неговите граждани. Благодаря. Господин Босотил. Благодаря ви, господин, госпожо председател. И аз бих искал да поздравя двамата докладчици за този, този много интересно становище. Ще представя някои аспекти. Първо, нашето сътрудничество с АВКО, доколкото разбирам, трябва да имаме общо заседание с АВКО. Изпятам, че трябва да имаме, за да можем наистина да видим какви са вижданията и становищата на колегите в АВКО и да видим дали сме на същата вълна. Аз нямам а, а, екземпляр от а, работния документ на АВКО, така че не знам а, дали сме наистина на една и съща вълна. Що се отнася до подробностите? Аз съм изчел този, изчетах този доклад, намирам, че той е много а, интересен. Разбирам какво казва госпожа Лолис, когато да не изискаме, да има прекалено голям бройка хора, които да подпишат предварителното документа, за да има за да може този, тази, тази, тази инициатива да бъде допустима. Но мисля, че от друга страна, ако пък оставиме на 7 души от три страни е, да, да започнат такава инициатива и отиваме в другата екстрема, защото на друга, другата крайност, тъй като в Брюксел непрекъснато има всяка една стая има хора, които са 7, 7 души от три страни. Да, съгласен съм че трябва да има едно така раз, раз, разумна бройка, но да не отиваме до другата крайност. Второ. Самата допустимост. Нека да не изпадаме в а, кампании, да огледаме много внимателно нещата какво е приемливо и какво не е. Разбира се, много инициативи ще бъдат а, е, така не, неудобни, политически и опортунистки понякога. А, е, е, така че как, как, как ще... Не трябва да видим по какъв начин ще се блокират, кой ще го блокира. Ако, прим, ако примерно и гражданите поискат намаление на а, <laughs> заплатите на чиновниците на Европейската комисия или на депутатите в Европейския парламент. и имайте преди, че там ще съберат много повече от 1 милион граждани. Така че трябва да, трябва, трябва да знаем и да внимаваме много, защото дявола се крие в дребничките подробности. Не знам как Е, не знам точно как го казва на, е, на английски. Е, ще могат ли в крайна сметка европейските граждани да поискат да се в крайна сметка да се примахнат или да се е, да станат невалидни някои закони на Европейския, на Европейския съюз. Е, много индустриални предприятия и въобще индустрията би финансирала подобни петиции. Така че включително Така че трябва, трябва много да внимаваме. Аз не съм против, напротив, аз съм за тази гражданска инициатива, но трябва да бъдем много внимателни. И е, също така да има някаква равнопоставеност, когато става дума до е, достъп до средства. Нека да не така да не, да не създаваме условия на една инициатива просто да си прокара пътя, защото а, бива финансирана от някого, а пък друга да не. А кой може да се подпише? Да, това трябва да бъдат гражданите на Европейския съюз. Точка. Не може да разрешиме на не граждани на Европейския съюз също. Защото е, гражданите, които не могат да гласуват за, европейските, за изборите за Европейски парламент, не трябва да могат е, да бъдат е, в състояние да могат да подписват гражданските петиции, защото в крайна сметка гражданите на Европейския съюз могат да гласуват за нас, за да, за да ние да създаваме законодателството за Европейския съюз. Така че нека да, да, не, да не се стигне до там да, а, е, да има инициатива, защото може да се стигне до там да има инициативи, в които нашите граждани да бъдат недостатъчно представени. Аз, колкото до сроковете, смятам, че 12 месеца е, е достатъчен срок, защото по този начин се е, така се постави известен натиск над организаторите, за да могат те да, да, да, да бъдат ефективни. Мисля, че 18 месеца е прекалено дълъг срок. И е, гражданите наистина трябва да могат да имат възможност да запазват е, поверителността на, дай, на данните си. Е, дали ще се разглеждат инициативи, които е, не са събрали 1 милион? Е, а, подписа. А, е, тук нещата трябва нещата трябва да бъдат ясни. Ако няма един милион, няма да могат да бъдат разгледани. И второ, инсти... и институциите. Да, комис... мисля, че комисията по петициите трябва да играе своята роля, защото ние имаме е, много широк е, опит така от, за работа с граждани. И и мисля, че ние трябва да наистина да се занимаваме с допустимостта само с това. Но ние просто трябва да, да, да, да, да можем да кажем своето становище. Аз не смятам, че трябва да, да законодателстваме и да предприемаме някакви действия след, след като дадена петиция е допустима. Но ние е, трябва да можем да кажем е, свое, да дадем своето становище по допустимостта. И после кой ще разглежда резултатите, това вече трябва да видиме по-нататък. Благодаря ви, извинете, че бях толкова е, обширен. Извинете, но искам да ви кажа, че се опитвам да видя какво мога да направя с останалите точки, но никой докладчик не е съгласен да отложи другите теми. И въпреки, че разбирам, че е много важна тема, да много ви моля съвсем кратко, защото иначе никога няма да стигнем до края на дневния ред. Merci, madame благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам наистина да бъда много кратка и да не повтарям казаното от колегите, тъй като те ги казаха. Първо, що самоличността и проверката на самоличността. Мисля, че трябва би било разумно да оставиме това на държавите членки, да, да решават те дали да а, проверяват самоличността на подписалите се под а, петиция или гражданска инициатива. Мисля, че съгласно политическата си култура, съгласно традициите си, всяка една държава членка ще реши какво да прави. Също... Мисля, че наистина гражданите на Европейския съюз трябва да бъдат унези, които и да имат възможност да предприемат гражданска инициатива, т.е. тези, които могат да гласуват за, е, в европейските избори. И мисля, че това право трябва да се запази и ограничи до е, европейските граждани. И а, и при целта на, на, на, на, на, тези, на, тази, на тези граждански инициативи е всъщност да създадат условия за истински европейски дебат. И за това мисля, че трябва а, да има, а, така, да има повече участници, т.е. Да, да има условия за а, представители на повече страни, за да имат тези, тази инициатива наистина е едно гражданско измерение. И второ, колкото до, е, и после, колкото до самото самата допустимо ли комисията а, трябва да бъде единствената, която да се произнася по този въпрос, защото дали тя няма да се превърне в един момент и в а, съдя и в, и, е, в защи, защита и отбрана, и съдя и прокурор, и е, да бъдем уязвими. Така че не знам дали всъщност Да ни да не се създаде някакъв орган, някакъв комитет или комисия, която да подпомага а, е, комисията за а, вземане на решение по достоп... достоп допустимостта, в което да има представители на парламента и на съвета, в което да има представители на академичните среди. Това са моите предложения, госпожо председател. Господин. Благодаря. Първо искам да поздравя докладчиците за отличния документ. Аз съм съгласна с повечето предложени принципи, за изключение на един ще коментирам. Подкрепям напълно позицията относно това кой може да подписва позицията. Госпожа Бозоти... господин Бозотил и госпожа Люгрип, ако искате да бъдете последователни, трябва да подкрепяте позицията на парламента. Имаше един доклад на госпожа Русула по при предишния мандат за европейското гражданство и там бе е, предложено по-широк обхват не само тези, които гласуват, за европейските избори, а да става дума за, постоя... за гражданите, които имат разрешение за постоянно препиваване, а не са граждани на определена страна. Има представители, подобни граждани и в Словения и други страни. Нашата комисия разгледа и доклада Дирос миналата година през април, където се предлагаше на подобни хора да бъдат предоставени права за гласуване в местните и европейските избори. И една от гражданските инициативи би могла именно да бъде точно да се реши въпроса кой може да гласува в европейски избори, да се подобри а, тази законодателна норма, да се даде възможност и на граждани от Литва и Латвия и Словения, както цитирах, да могат да гласуват. Това може да бъде една инициатива. Много ще бъда щастлива, ако аз мога да бъда инициатор на подобна проект. Сега не съм съгласна обаче с това колко подписи се искат. Много инициативи имат регионален характер и може да се отнасят до малки страни, членки. Отново, примерно, бъл, а, тръбопровода Балти, Балтийския регион, а, там съществуват три малки балтийски страни. И тогава, трябва, примерно в този случай, да се случ... търсят е, подписи от по от други страни, <laughs> където има повече население. Но какво ще се случи тогава и с пропорционалността? Ви да темпи на колега Благодаря, колеги. Много ли ви спазвайте времето за изказване, госпожа Бруна? Благодаря. Аз също искам да благодаря най-сърдечно на госпожа Ловис и господин Хефнер и да ги поздравя. Абсолютно приветствам един толкова открит подход и идеята да се направи подаването на подобна инициатива възможно най-достъпно. Така че да могат гражданите да се възползват от тази възможност. Затова е, ограниченията трябва да бъдат сведени до минимум. Е, също така и законодателните ограничения също да бъдат минимум за тези, които искат да създадат подобни инициативи. Приветствам подхода на докладчиците, на докладчик, но смятам, че едва ли има смисъл да се прокарва документа на първо четене. Инициативата е изключително важна, като инструмент е изключително важен предложението и трябва да е формулиране на нещата както трябва, защото той ще се използва като инструмент дълго време за напред. Но във всички случаи не бива да има препятствия за събиране на подписи. Разбира се, трябва да има критерия за спазване на основни човешки права. съм докладчика по този повод. И смятам, че всеки гражданин на Европейския съюз трябва да може да преподпише и в момента, в който има изисквания, примерно, наложени, те ще създадат нова бюрокрация, която да проверява спазни ли са нели така нататък. Така че може да се създадат, примерно и при събирането на подписи, е, практики на дискриминация. Така че трябва да се упрости пределно. Не бива да има ограничения нито по броя на страни членки, да го завишаваме прекалено, нито да изискваме определен брой подписи от отделна страна членка. И също така абсолютно съм убедена, че събирането на 1 милион а, подписи е задължително условие за комисията да предприеме действия. Uh, uh, Благодаря ви. Съгласна съм с господин Бесотил е, за цифрата, свързана с допустимостта, е, която първоначално беше посочена. Цифрата е твърде ниска. Е, на второ място, аз мисля, че в нашия документ, който е качествен, благодаря ви, въпроса как да уведомяваме гражданите по новата инициатива и трябва да има е, специално усилие за разпространение на информацията и трябва да настояваме е, комисията да посвети усилия и средства за това защото това е нов инструмент, е, който изработваме и който ще ни свърже с е, гражданите. Ние е, трябва да признаем, че европейската демокрация е слаба и искам, мисля, че трябва да благодарим на е, Комисията по петициите за това, че ще спази такава инициатива на нас трябва да се гледа като на място, където всички вносители на петиции е, трябва да поставят въпроси, е, които са отхвърлени. Имало е конфликтни въпроси. Примерно да речем, комисията ще прецени, че това не е, е по темата и че е недопустимо и трябва да има място, където е, вносителите на петиции да се обърнат е, и да изразят е, своето несъгласие с комисията. Може би нашата комисия по петициите трябва да бъде това място. И е, после, мисля, че е, трябва да има инициативи, които да бъдат над милион е, подпис, но трябва да има все пак много висока подкрепа. И това трябва също да се обсъди в комисията по петициите. Трябва да ги е, огледаме и да преценим е, как трябва да се отнесем към тях. Е, това е, е така послание към гражданите, е, е, тези, които не са имали достатъчно сили да намерят е, подписи, но все пак ние трябва да им обърнем внимание. Благодаря ви. Колегата Дав. Госпожо председател, господин Бозатил поиска да има съвместно заседание с Авко. Аз съм застъпник на конституционните идеи, член на комисията, така че ето, на, имате възможност. А също така работя по въпроса за изборната реформа. И може много да коментираме как може да се подобрат процедурите за изборите, но сега искам да коментирам един единствен проблем, който а, така притеснява хората в Авко. И това е именно въпроса за това как се проверява допустимостта в самото начало или някъде в течение на процеса на подаване на гражданската инициатива. Комисията трябва да даде е, мнение по допустимостта, но ако решим, че това ще е така, комисията трябва да играе ролята на жури. И не смятам, че това е справедливо спрямо тях. Така че започвам да се питам изобщо, необходимо ли е да има изобщо такава проверка за допустимост? Смятам, че в е, законодателния текст трябва ясно да се формулира задължението инициативата да спазва целите и компетенциите на Европейския съюз и да уважава правомощията на комисията, които са формулирани съвсем ясно в договора от Лисабон. И това ще бъде достатъчно ясна насока за гражданите да се ориентират какво могат да предлагат и, и това ще е критерий, който може да бъде спазван. Така че това е един много сериозен а, въпрос от темата на конституционалната а, тематика, на който ние трябва да отговорим. Благодаря. Благодаря, господин Дав. Да, значи, действително има нужда от сътрудничество с Комисията по конституционните въпроси. вече много изоставаме. Авко поиска да има такова общо заседание. От септември нататък ще работиме заедно, както каза госпожа Уолис, докладчиците вече работят заедно. Така че от септември вече ще е, има възможност. Ще се срещаме с комисар Шефкович на, в Авко. Той ще бъде в, е, на 9 септември, после ще бъде и при нас през октомври, така че ще има едно извънредно общо заседание да дискутираме е, документа. Имате, знаете, крайния срок за подаване на измененията. И е, докладчиците смятат, че ще има един общ документ, който ще бъде представен в пленарна зала. Господин Общи пусти. Е, браво, госпожо председател, брависимо. Ще бъда съвсем кратък. А, според мене, като погледна това становище и а, като се опитвам да вникна в духа на намеренията на авторите на проекта, а, целите на тези инициативи ще бъдат промени в европейската политика или нов тласък на тази политика. Е, не става въпрос за популистски мерки. Може би трябва да се упражни натиск по въпроси, по които институциите проявяват сдържаност. Аз а, така разбирам този инструмент. Инструмент за натиск върху парламента и комисията. И а, тези инициативи трябва да бъдат организирани по начин, който да им осигури ефективност. А, броя на подписалите ги добре. Значителен брой държави членки. Това също е важно защото, както казах колегите преди мен, е, е безпредметно да се разглеждат инициативи, които проистичат от малък брой страни, защото това може да разтревожи друг брой страни. Нека да не забравяме, че става въпрос за гражданска инициатива по европейска политика. Не трябва този инструмент да се използва за решаване на регионални и местни проблеми. Сега, е, кой има право да подписва. Ясно е, тези, които имат право да гласуват на европейски избори, гражданите на Европейския съюз. Кой ще провери? Кой ще проверява? Държавите членки. А, е, така, а, е, това е написано в документа от комисията и съвета. Сега, аз искам да има и произволни проверки, на 10, е, 20 или 50 години. Души. А, ду, ч, хора. На, е, да, има, да има произволни проверки. Е, мисля, че още е рано да говорим за евентуални промени. Благодаря на е, докладчиците и е, на пленарна, пленарна зала а, може да не се приеме с единодушие, но все пак при значително мнозинство трябва да преговаряме с комисията и съвета за най-добрите възможности за документа на европейските граждани. Господин Хафнер, и вие ще бягате по часовник, защото почти нямаме време, обаче ще наваксаме през септември. Бъдете спокойни. Госпожо председател, Скъпи колеги, трудно е. Трудно е, но пък е много приятно, защото менът беше много обстоен, изслушах различни гледни точки и е почти невъзможно да се реагира на всяко изказване сега. Ще се опитам да обобщя нещата. Е, веднага искам да ви кажа, че е, всички направени от вас предложения ще бъдат разгледани много сериозно. Ще имаме възможност отново да ги обсъдим. Е, е, благодаря господин Балеса. Няма сега да отговарям пряко. Господин Босутил, е, вие предложихте цял букет от предложения. Те засягат и Конституционната комисия. Говорихте за проекта Ламасур Гормай, който разбира се ще се разпрати до всички колеги. Това се отнася и за проекто правилника на комисията и за позицията на съвета. Няколко колеги дойдоха да говорят с мен, да ми кажат, че не са получили документите, а искат да ги прочитат, така че ще ви изпратим всичко едновременно. Вие ми казвате, че има седем автора, седем инициатора, според вас е много малко. Докато в комисията в предложението на комисията се предвиждаше един човек, дори в позицията на съвета. Дори предложения онлайн толкова е лесно да кликнеш и да пратиш гражданска инициатива. Едно лице е крайно недостатъчно. Трябва да има няколко човека, обединени около някаква идея, с е, минимална демократична процедура. Не можем да приказваме за каквото ни падне. И заради това предлагаме цифра 7 може би и повече, още по-добре. Но 7 е нещо ново, това е наша идея, е, за да може е, предложенията да се правят по малко по-последователен начин. А сега по проекта е, има постановени и ясни правила. Ние посочваме, че тези инициативи трябва да бъдат от правомощията на Европейския парламент не става въпрос за харта на основните права, за член 6 от Лисабонския договор и Конвенцията по правата на човека и различните конвенции, свързани с мира. Не може да има противоречие спрямо тези основополагащи разпоредби. Това е ясно. А, а има и много теми, които ни допадат, други, които не ни допадат. Това не може да бъде критерий. Критерия трябва да бъде да се предостави на европейския гражданин нова възможност. Вие казахте, че може да се манипулират от лобита, представители на промишлеността и така нататък. Но те и без това вече имат възможност да се обръщат към комисията. Ние искаме нов ремък, нов предавателен ремък към гражданите – а, не с а, диалог и речи ще върви напред Европейския съюз. И диалога винаги ще бъде от полза за Европейския съюз. Искам да цитирам е, нещо, за което в Германия надълго се говореше. Е, тези, които се противопоставят на Европейския съюз, е, те са използвали е, този инструмент за гражданска инициатива като нещо отрицателно. Е, Тъкмо обратното, трябва да има по-големи възможности. Гражданите не може да решават всичко, а просто комисията да може да прави нови предложения и вече ще се види дали ще се приемат или отхвърлят те. Сега, да се свърже правото на гражданска инициатива с правото на глас, говорише си за правото за внасяне на петиция нещата са съвършенно различни, защото е, избора, правото на глас и правото на петиция са съвсем различни неща. Когато а, е, говорим за право за внасяне на петиция, не трябва да се прилага критерия за право на глас. Срок от 18 месеца. Вие казахте, че бил дълъг този срок, ако правилно съм ви разбрал ние говорим за е, инструмент, който все още не съществува и който не е пробван никога от никого. Не трябва да се самозаблуждаваме. Имаме 23 е, официални езика. Да се съберат подписи в 27 държави членки. Има много обстоятелства, които проистичат от Лисабонския договор и които казват, че това е много трудно. След като е, комисията е, определи каква ще бъде процедурата за определене депустимостта, ще трябва материалните условия да се е, осигурят събирането на подписи. По интернет добре, но не е достатъчно. Трябва да имате възможност да се срещате с гражданите на улицата и да събирате подписи. И това е много по-правдоподобно от натискане на копчето в интернет. И още една дума. Не трябва винаги да предвиждаме какво ще стане после. Това е определящото за нас. Вече разполагаме с право за внесене на петиции, сега говорим за създаване на ново право, което трябва да отиде отвъд възможностите за право на петиции. Сега въпросът е, защо трябва 1 милион подписи? Това е много работа, това е часове посвещаване на това. И ако в крайна сметка не излезе нищо, тогава възниква въпроса защо всичко това? авторите на тази разпоредба решиха, че а, а, този милион подписи е награда за ангажимента на комисията. Сега, въпросът е какво ще стане после. То ще бъде определящо и това ще бъде и водещо за бъдещата ни дискусия. Госпожо Лагрип, въпросът ви е много интересен. Дали трябва комисията да решава, дали тя не е съдя и страна? Тук също изпадаме в сложна проблематика и можем да е, е, говорим надълго по въпроса. Сега въпроса за гражданството и за, за национална принадлежност, гражданство. Е, това е значителна разлика. Госпожо председател, знам, че искате да бързам, пак ми правите знак. Няма да навлизам в подробности. Е, говорим за малките страни. Е, това затруднение е предвидено по Лисабонския договор. И а, на времето аз а, и, бях инициатор на. Това беше по-различно още когато конвента заседаваше повече от 1 милион граждани. Това е трудно за прибалтийските страни, да речем. Но в Европейския съюз има много страни и ние не искаме този инструмент да се използва на регионално ниво. Необходима е пропорционалност и това да бъде емпиричен опит при събирането на подписи. Така че този милион подписи също трябва да се обсъди през септември. Госпожа Дебройна, не трябва да бъдем много ограничителни. Трябва ясен ангажимент от страна на комисията, да сме убедени, че тя ще вземе отношение. Госпожа Каласка, на... хубаво, напъл... права сте, трябва да се, да, да, да, да се пропагандира, да се пропагандира този инструмент. Трябва гражданите да знаят, че той съществува и да има наръчник и начин за приложение. И парламента има важна роля да играе. Сега трябва да се види е, кой ще бъде органа на Европейския парламент, е, който е най-подходящ е, дали да бъде комисията по петицията или не. Ендрю Даф говори за проверката. Това е много интересно, но кой ще проверява и налага ли се непременно проверка? Е, отбелязваме си това предложение. Госпожа Босинаро говори за пропорционността. Аз разбирам, е, е, е, че председателката не ми дава възможност да навлизам в подробности. Това е само първи обмен на мнения, така че ще имаме възможност. Председателката казва, преводачите ще ни напуснат след няколко минути. Ако искате, може да продължим на английски. Госпожа Беренгер. Pani Przewodnicząca. E, chciałam na początku wyrazić ubolewanie. Благодаря Ви, госпожо председател. Бих искала наистина да, да кажа, че не може в за две минути да обсъдиме такава важна тема. Писана в нашия дневен ред. Това не, е, не, не, това не се случва за пръв път. Как бих могла да обясна позицията на комисията, как можем да водим дебат. Мисля, че колегите искат да, да участват в този дебат, така че двете минути, които са ни останали, трябва да бъдат посветени на нещо друго, а тази тема трябва да бъде разгледана след обед и да продължим след обед, за да, ако искаме да бъдем сериозни. Да, за това е въобще бях поискала да отложим тази точка за следобед. Това, това бех, и, бех и помолила да обсъдиме този, тази точка днес следобед. the first point of september in the afternoon of september one moment.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 Could you come in the afternoon? So we have to postpone the, the item on the agenda. Okay. Значи ще отложиме точките, останалите точки за следобед. So we have only to listen to the, com the commissioner. Ще, ще изслушаме само комисията. Госпожа Майна